Good morning, ladies and gentlemen. It's three minutes past nine. I would like to welcome you all to another. Добро утро, добре дошли на поредното заседание на Комисията по външни въпроси. Преди да започнем с гласуването, да приветствам с добре дошли е, наши гости днес. Не съм сигурен дали са вече тук. Имаме трима представители на е, украинския парламент. Един час е, разговаряхме с тях е, тази сутрин. Госпожа Роксана Зируит, господин Зоболев и господин Олег Порезов. Добре дошли на заседанието ни днес. И сега пристъпваме към гласуването. доста продължително гласуване, поне час и 15 минути ще продължи. Моля, бъдете концентрирани и да се надяваме да свършим на време. Сега електронно гласуване, точка 10 към ново търговска спогодба между Европейския съюз и Турция и модернизиране на Мидническия съюз. Кати Пири е докладчик по въпроса. Е, докладчика има ли да каже нещо? Предполагам, че няма. Тогава да преминем към гласуването. Започваме да гласуваме. Всички, всички имате ли е, картите си е, готови? Надявам се. Така. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Издание 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Е, За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. За изменение 15 то ли следва? По мой списък това е първа част на изменение 15. То То вече е, е обхванато. И така, първа част, извинение 15. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Ще го проверя. Ако обичате, гласувайте. Гласувайте.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 И стигаме до окончателното гласуване по проекто становището е, с съответните поправки. Моля електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравление на докладчика. So then, Montenegro. We then come to the next item. Следващата точка гласуване по проекта доклада по е, Черна гора. Докладчика желая ли да каже нещо? Не. Чарл Стенък. Тогава започваме с компромис 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Петдесет и две за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение 135 за против въздържали се приема се. 136 за против въздържали се приема се. Компромис 14 за против въздържали се приема се. Изменение 147 за против въздържали се приема се. Компромис 15 за против въздържали се приема се. 159 за против, въздържали се. Да проверим електронно. Моля, гласувайте за 159. Край на гласуването. Приема се. за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се. Да проверим 161. Моля, гласувайте. Двама души все още не са се събудили. Два е Край на гласуването. Приема се с е, много малко мнозинство.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 да проверим 166. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 30 също, 27 гласа. Сега господин Ковачев. 167 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 176. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 179 за. Против? Въздържали се? Да проверим 179. Гласувайте. Край на гласуването. 30 на 28 с малка разлика. Приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 192 Устно изменение е, е, с устно изменение 1 приема се. 193 в две части. По първата част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 3 о, за от Козин Кажи Георгио, за против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, отпада. 7. За, против, въздържали се, отпада. 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10. За, против, въздържали се. Да проверим 10, моля. Гласувайте. 59 гласуваха, е, отхвърли се. 11 за, против, въздържали се. Да проверим. 11. Гласувайте. Още, един колега все още не се е събудил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 Искате да се провери 14 ли? А, това беше отдавна, но нищо. Е, за изменение 14, моля. Господин Андролакис и Добс, гласувайте за. Моля, гласувайте. Кой е за? Господин Флекенштайн, вероятно за вас е твърде рано. Е, край на гласуването. Беше доста ясно. И така, бяхме на компромис едно за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, извинете, 23 пада, защото 22 се приема. 24 чудесно изменение. Кой е за, против, въздържали се? Страхотно гласуване. За, приема се. 25 за, против, въздържали се. Да проверим 25.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 Край на гласуването. Всички гласуваха. 35 срещу 25. Приема се. Сега втората част. За втората част. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 17. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 167. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Да проверим 213 на Ковачев. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 36 срещу 24 се приема. та отново на господин Ковачев. В две части гласувайте за първата, за, против, възражали се, отхвърля се. Втората част за, против, възражали се, Приема се. 215. Ковачев. За. Против. Въздържали се. Да проверим, моля. 215. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 228, разделно гласуване, поискано от докладчика. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. с 24 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се. 245 измете. Приема се. 247. За. Против. Въздържали се. Приема се. 248. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 249. За. Против. Въздържали се. Приема се. 250. За. Против. Въздържали се. Да проверим 250, моля. На господин Касталдо. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 251 за, против, въздържали се. Приема се. 252 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 253 за, против, въздържали се. Да проверим 253. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Сега 283, разделно гласуване, две части за първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Сега, след като това е прието, отиваме на втората част на 300. Направо на втората част. Втората част на изменение 300. Е Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 на две части. Първата за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315 за, против, въздържали се. Да проверим 315. Гласувайте. Край на гласуването. беше твърде очевадно. Беше 315, нали? Сега 316 за, против, въздържали се, отпада. 318 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Да проверим 27. Гласувайте. Приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Да проверим 29. Гласувайте, моля. Трима или двама всъщност е, все още липсват. Два гласа. Сега вече всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се. Да проверим 10, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 и 12 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 13 за, против, въздържали се. Да проверим 13. Изменение 13. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно електронно гласуване по проекта доклада. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 54 срещу 8 поздравление на докладчика. You, you tell me this one. Ah, I have it. I have yes, the right one. Yes. Okay. Right, we come to the next item. The... Стигаме до следващата точка. от доклада за доклада на комисията от 2016 за Сърбия. Докладчикът иска ли нещо да каже? Не е очевидно. Тогава започваме с гласуването. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Също се приема. Компромис 3 за против въздържали се приема се. Изменение 7.2. Богович Кукан за против въздържали се приема се. Компромис 4 за против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. И не е наред тук списка за гласуване. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. С което стигаме до устно изменение 2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 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се. Да проверим изменението на господин Касталдо. Моля, гласовете. Vote is closed. This has been carried.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 Отляво не видях как, какво гласувате. Тут 229 за, против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 230 за, против, въздържали се. Също е проблем. 230 проверявам електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15 за. Против въздържали се. Приема се. 243 за. Против въздържали се. Очевидно се отхвърля. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се. Отхвърля се 250 за. Против. Въздържали се. Приема се. 251. Не. 251-252 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. On page 13, Mr. Kovac. 293 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 308. Господин Танок за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, Проверяваме 323. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 325 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преамбила 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 23 проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 за, против, въздържали се. Това трябва да е отхвърлено. Проверяваме електронно. 24. Моля, гласувайте. Още има колеги, които спят, но сега гласуваха. Край. 30 на 28 приема се. Двадесет и пет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. И... Въздържали се. Отхвърля се. 27 за против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Да проверим 29. Моля, гласувайте. Винаги има един поне, който изчезва. Моля, край. 33 на 28 отхвърля се.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 И стигаме до следващата точка за гласуване, проектът доклад за доклада на комисията от 2016 за Косово. Докладчикът иска ли нещо да каже? Всъщност не. Докладчикът е господин Панцери. Моля, заповядайте. Grazie, Presidente. Volevo solo informare. Благодаря. Искам само да ви дам малко информация. Соци... Социалистите и демократите няма да гласуват за компромис на заменение 4, защото то не отговаря на целта на годишния доклад, който следва да дава един поетапен анализ на това, което се случва, не е моментната снимка. И когато се казва кой признава Косово, смятаме, че там формулировката не е такава, която ние можем да подкрепим. Това е просто да ви информирам. Господин Панцери, информирате ни, че за четвърти компромис социалистите и демократите няма да гласуват за докладчикът госпожа Луначек. Да, и налага се и аз да взема думата. Когато се консултирах с останалите групи, социалистите и демократите ми дадоха различни сигнали, че са съгласни с предложението на НП, защото в противен случай то ще отпадне. Сега ми дават обратни сигнали. Съдържанието на първоначалното ми предложение беше, че парламента насърчава останалите пет страни членки, които още не са признали Косово, да го направят. Затова сега решавам да сложа минус на това изменение. Съжалявам за объркването, но все пак нека да приемем и това като положителна стъпка. Вчера Бангладеш призна Косово, значи 115 държави вече са признали Косово, повече от половината членове на ООН. Смятам, че и останалите пет страни членки на Европейския съюз трябва да ги признаят. Добре, няма други бележки. Нека да започнем с гласуването, казва председателят. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Amendment 46. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 и 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 50 господин Андактусон. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 48 на 10. Много ясна победа. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се 52 за. Против. Въздържали се. Отпада 53 за. Против. Въздържали се. Очевидно се отхвърля. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. И компромис 4, кой не е безизвестният. А, не, още не, да, по дяволите, извинете. Господин Шафхаузер и Корвин Мики изменение 7-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-6-7-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-9-80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-2 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 8283. Моля, гласувайте електронно. Клерс. Край. Отхвърля се очевидно. Компромис 4. In favor. Компромис 4. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Компромис 4. Кой е за? The vote is open. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 27-25. 27 на 25 гласа. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 111, господин Паец, за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно. Из... Устно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 на 31. Охо. Отхвърля се. Компромиша за. Против въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се. Прие... Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Един още трябва да гласува. Край на гласуването. 38 за, 22 против. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. Против. Въздържали се.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 197 за, против, въздържали се, при... приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърли се. 199 за, против, въздържали се, от... проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 28. 29 против. 200 за, против, въздържали се, отхвърли се, 201 за, против, въздържали се, отхвърля се, 202 за, против, въздържали се, отхвърля се, 204 за, против, въздържали се, отхвърля се, 205 за, против, въздържали се, да проверим 205. Моля, гласувайте електронно.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 против, въздържали се, отхвърля се, 249 за, против, въздържали се, отхвърля се, 250 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 250. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се, 253 за, против, въздържали се, отхвърля се, 254 за, против, въздържали се. Нека да проверим 254. Гласувайте електронно. Край приема се. 256 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, приема се. 260. 260. Току-що гласувах. Oh, soz. Okay. I was just trying to find out if you're still awake. Исках само да проверя дали сте будни, не друго. 260. Приехме го. 261. За. Против. Въздържали се. И проверяваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. 269 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 270 за, против, въздържали се. Отхвърля се. И стигаме до 271, 72 и 73. Идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 274 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27879 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за против, въздържали се, отхвърля се, 276 за, против, въздържали се, отхвърля се, 280 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 18 за, против, въздържали се, приема се, 287 Радош Яковчич за, против, въздържали се, приема се, 289 за, против, въздържали се, приема се. 292 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим 292, втора част. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed.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 против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 24-то. Моля, гласувайте. And the vote is closed. И край на гласуването. Приема се. 25 за, против, против въздържали се, отхвърля се. 26 и 27 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 28 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 31. Моля, гласувайте електронно. All on board, the vote is closed. Край на гласуването отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Проверяваме отново 32, моля. Край на гласуването. Приемат се. 29 гласа за, 28 против, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 6 за,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 И Имате възможност да гласувате електронно. Край на гласуването. Съвсем ясно се отхвърля. Дигайте си ръцете. С което стигаме до електронното гласуване за проекта доклада с измененията. Моля, гласувайте. Един колега още не е гласувал. Приключихме с гласуването с 40 на 12 гласа е прият доклада. So, shall we continue?

Dear colleagues, it's 20 past 10. Uh, point 15, Mr. Scholz. Колеги, 10.20 е колеги. Господин Шолзо, колкото разбирам, все още е в, участва другаде в гласуване. Тоест ще преместим сега, ще ги разместим просто 15 и 16 точки тъй като госпожа Мънеско е тук по 16-та точка. И така, установяване на критерии и механизми за определене на държавата членка, компетентна за разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от граждани на трета държава или от лица без гражданство. Става дума за становище на нашата комисия по преработката на регламента Дъблин. Докладчик е госпожа Манеско от НП. Както знаете, съгласно правилника, само измененията, които съдържат промени, са допустими. Давам думата на госпожа Манеско. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Разглеждаме значим нормативен акт, даваме становище но водеща комисия в случая е, е Комисията за правата и свободите. Става дума за изменение на, на регламент, целящо да се намери решение на най-спорния, щекотлив въпрос в момента, именно бежанската криза. Комисията е излязла с предложение, което съдържа общо най-вече два главни аспекта. Първо, целта да се сложи край на незаконната, нередовната миграция и да бъде регламентирана, т.е. Да, да бъдат намерени начини за законен и безопасен е, достъп до територията на Европейския съюз на лицата търсещи международна закрила и на второ място връщане страната на происход на онези лица, които не отговарят на изискванията за такава закрила единственият начин, според предложението на комисията, да се получи достъп до територията на Европейския съюз от, от трети страни е чрез искане, чрез молба за международна закрила. Комисията смята, че Европейският съюз при това има капацитета, има способността да преодолее проблема за незаконната иммиграция, именно по този начин. Обсъждайки въпроса с колегите и в хода на на разискванията, които проведохме, стигнахме фактически до извода, че не само, че по-настоящем Европейския съюз не успява да реши проблема, а и е, някои държави настояват за постоянна система за разпределение на бежанския товар чрез коефициент за разпределение, докато други настояват за запазване и оптимизиране на сега действащата система. Следователно имаме, можем да кажем, разцепление по този много щекотлив въпрос между държавите членки. Напълно разбираме, че сега действащият регламент от Дъблин се нуждае от сериозно подобряване и разбира се, трябва да откликнем на необходимостта от основна реформа на действащата система, която се оказва несъвършена, не, недобре функционираща при възникване на криза. Накратко ще опиша проблематиката – заложена в регламента. Първо, механизъм за преразпределение. Автоматичният характер на, на това преразпределение обаче не отчита спецификата на обстановката във всяка от държавите членки, поради което смятам, че всяко предложение за такова преразпределение на лицата, търсещи международна закрила, следва да отчита спецификата на страните и съответно капацитета им. Един а, е, критерий би, могъл да бъде, е, би могла да бъде безработицата. В някои държави членки тя е над средното за Съюза. И следователно за такива държави членки би било крайно трудно да приемат е, да дадат убежище на, на, на, на определен брой иммигранти. Альтернативната система се основаваше на, на преместване на лицата и тя до сега се оказа крайно неудачна. От, по-нататък не може да се започне с финансови санкции автоматично, имайки предвид какви са затрудненията, свързани с преместването. И значи някои държави членки смятат, че факултативният характер на преместването е единствената гаранция за успех, е, за, за решаване на проблема на първичните и на вторичните, прочем, движения. Третият аспект е, е свързан с критериите за калкулиране на вноската солидарност е, от 250 е, хиляди евро на лице, на човек. Обсъдихме този въпрос. Е, Комисията за правата и свободите също трудно може да приеме такъв един критерий. И на четвърто място възниква въпроса за вторичните движения. В предлаганото от комисията изменение се съдържат инструменти, които не са до край целесообразни, според нас. За предотвратяване на вторичното движение 13 държави членки вече са посочили, че тези трансфери общо взето са неефикасни е, е, предвид това, че е, често се констатира вторично движение вече след извършено преместване на лицето. На пето място информационно обезпечаване по електронен път за регистриране и автоматично разпределяне на лицата, но това, което предлага комисията, не дава яснота по тези въпроси. Значи трябва да искаме изяснение. И освен това регламентът представя задължителен и постоянен коефициент за разпределение вместо е, е, мерки от извънреден характер. След проведените разговори ние сме убедени, че текстът може да бъде подобрен поне е, в рамките на нашия ресор, на Комисията по външната политика, имайки предвид, че проблемът не е само проблем на Европейския съюз, проблеми, въпроса засяга проблеми и извън пределите на Европейския съюз. Но те биха, и те съответно са прерогатива на нашата комисия. Ето, от тази гледна точка ние бихме могли да се стремим към подобряване на текста. Очаквам с жив интерес по-нататъчната си работа с колегите и докладчиците в сянка, както и с представителите на Европейската комисия, външната служба. Е, оказа голямо съдействие. Генерална дирекция вътрешни работи все още не се е срещнала с нас и, и съответно не е отговорила на нашите въпроси. Благодаря, е, госпожо Рамона Манеско, за това, че представихте своето становище. Сега бих искал да дам думата на колеги. Господин Панцери, социалисти и демократи, пръв. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че в значителна степен съм съгласен с госпожа Манеско. Предложението на комисията е особено важно, макар и все още да, да проявява недостатъци. Според мен то не е пригодено да преодолее структурните проблеми в миграционната област. Аз бих насочил вниманието в тази връзка върху пет особено важни момента. Първо, механизмът за разпределение. Принципа на солидарност не е достатъчно категорично заявен в случая. Споделената отговорност следва да се разпределя пропорционално. Докато в текста, общо взето, нещата се оставят на съседните и на, на, на, на първограничните страни. В случай на несъразмерен натиск. Принципа на солидарност трябва да бъде заявен далеч по-ясно и, и по-императивно. След това възниква въпроса за допустимостта или по-скоро недопустимостта. Понеже граничните държави би трябвало да оценят, да, да, да определят допустимостта на определена молба за международна закрила, което се свежда най-вече до определяне статута на страната, от която постъпва лицето, като безопасна целият въпрос за безопасните трети страни е особено важен и трябва да се доработи. След това етническите мълцинства са едно, религиозните са нещо друго. На трето място въпросът за санкциите, засегнати от госпожа Манеско. Според нас, това, което се предлага по-настоящем от комисията е равносилно на нарушение на правата на човек. Защото всъщност се е, въвеждат целта, разбира се, е една санкция да възпрепятства злоупотреби, но а, всъщност а, предвид вторичните движения, никой не може да обвинява първата държава членка, че не си е свършила работа по оценка на молбата, след като лицето по своя воля продължава нататък. А трябва да, да видим и някои альтернативни възможности за обработка на молби чрез е, дипломатически представителства на държавите членки в чужбина. И ако, ако желаем да възпрем е, е, стотици хиляди и милиони да прекосяват с опасност за живота си морето, би трябвало да разкрием възможности за обработка на, на молбите в е, представителствата ни в чужбина. А, след това стои въпроса за малолетните и непълнолетните, които в никакъв случай не би трябвало да бъдат превеждани, пренасени или каквото и да било, освен ако не става въпрос за изрично защита на законните им интереси. Благодаря. Госпожа Волтманц от АЛДЕ. Благодаря. Колеги, от 2014 година всички знаем, че Европа е изправена пред безпредседентна миграционна криза. През 2015 година само 1 260 хиляди души са кандидатствали за международна закрила в 28-те държави членки. Миналата година са били близо същия брой, 1 е, 175 хиляди. Държавите и правителствените ръководители носят огромна отговорност за това, че не успяха да се справят с бежанската криза, това, че дори не я предвидиха, за това, че не организираха е, е, е, един организиран поток. Така и днес. И този безпорядък, този, този хаос, поражда страхове опасения сред общественото мнение. Всяка страна се затваря в себе си и, и аз не мога да не се отнасям с огромно съжаление към всичко това. Европа трябва да намери своята деспособност. Твърде много време е загубено до сега. Хармонизирането на миграционната политика и политиката в областта на убежището е спешно необходимо. Трябва да бъдат организирани законни и безопасни начини за приемане на беженци, и за солидарно с граничните държави. Реформата на общата система на убежището под ръководство на Европейската комисия, разбира се, движи правилната посока. Но комисията би следвало да бъде по-амбициозна, поне в два аспекта. Макар и те да не са пряко свързани с правомощията на нашата комисия. Първо, що се отнася до механизма на преместване на лицата. На какво сме свидетели днес в Гърция и в Италия? Това засяга всички ни, не само тези две страни. Огромното мнозинство от мигранти и бежанци постъпват на територията на тези две страни, чисто и просто по, по териториални, по географски причини. Те са в ходовете на Европа. И на второ място въпрос, който особено ме тревожи е за несъпровожданите непълнолетни лица. Положението трябва да се подобри, трябва да се сложи край на начина по който държавите се отнасят към деца. Светлината на Международната конвенция за правата на детето и в разрез фактически с нея, и в разрез с всички съображения за безопасност и достоинство. Миналата седмица посетих Дюнкерк. Нормално, което станах свидетелка там. Честно и грубо, ако ще, ще ви кажа. Ако така се отнасях към кучето си вкъщи, така както се отнасят към деца на тези места, бих е, е, била наказуема по линия на хуманното отношение към животните. Идете на място, господин председател. Няма да повярват. Това е официален, уреден бежански лагер. Това, това между другото. Исках, исках, ужасяващи неща видях там. Подкрепям становището на госпожа Манеско но възнамерявам да внеса някои изменения и допълнения за засилване текста на комисията, особено, е, особено що се отнася до законния достъп до Европейския съюз за беженците. Благодаря. Благодаря, госпожа Валеро има думата от Зелените. Благодаря, господин председател. Дъблинския регламент трябва да бъде променен, очевидно. За това говорим вече от доста време. Просто никога май не е действал както трябва този регламент, особено предвид сега безпредседентната беженска вълна. Но, при това да се твърди, че онова, което мнозина наричат споделяне на тежестта, следва да бъде доброволно, според мен е е, неуместно. Следва да се разпредели отговорността. Тук не става въпрос за разпределяне на товара. Става въпрос за общата ни отговорност. Даш дълг е да е, е, създадем еднообразна, еднородна система на отношение към лицата, търсещи, търсещи обежище. Така че дори езика трябва да се промени. Нека да не говорим за, за е, е, споделяне или разпределение на товара, а за споделяне и разпределение на отговорността. И системата следва да бъде задължителна, Разбира се, е, трябва да се види какви са възможностите на всяка от страните за прием. Трябва да има начин, разбира се, да се е, разследват молбите за убежище, но, уви, към днешна дата далеч не всички страни разполагат с такава ефикасна система за разглеждане на молби. Не съм особено сигурна как можем да обвържем всичко това с дейността на нашата комисия по външната политика, е, защото ние се занимаваме с отношенията с трети страни. Въпросът е по-скоро вътрешно европейски. Но, както казаха и други колеги, ние оглеждаме целия пакет нормативни актове, по убежището и, и, и, и те не са малко. Едно от нещата, тук е, един от аспектите на отношението на парламента към е, намеренията на съвета е свързано с е, възможността да, да се издават хуманитарни визи. Тоест, лицата да търсят убежище още в посолство или в консулска служба. Това, според е, е, мен, е връзката с прерогативите на нашата комисия. Колкото и трудни да са преговорите с парламент, е, със съвета, извинете, в това отношение. Нали, стои въпроса за третите е, безопасни страни. Нямаме точно информация, това трябва да се проучи, но Но, но винаги трябва да се прави разлика между търсещо бежище и економически иммигрант, в някои случаи. Едно и също лице е и едното и другото. Е, младеж, девойка от Афганистан, например, на тях се гледа като на економически иммигранти. И в крайна края ще ги връщат обратно у дома. Случаят им може да бъде да разгледан, да кажем, в Гърция, нали, в първата държава и след това ги връщат. Проблемът обаче е дали във всеки случай се прилага правилната, подходящата процедура. Примерно, какво става с хората, които биват връщани? Това не е въпрос без значение и той е относим към работата на нашата комисия. И всичко това ще бъде отразено и в нашите изменения и допълнения. Благодаря, колега. И последен е господин Деюс. Благодаря, господин председател. Без каквото и да било съмнение, Начинът по който до сега сме се изправили пред тази е, иммигрантска вълна, е, билото на законни или незаконни иммигранти в Европейския съюз, както и действащата система на убежището, не, не, не се оказва ефикасен, без какъв, каквото и да било съмнение. Е, от друга страна са необходими необходима яснота. Не може да се даде да се признае статута на беженец или да се даде убежище на всички тези е, милиони, които постъпват е, в Гърция или в Италия. Ако това стане, ще се подрони доверието в самия институт на убежище и можем фактически да пренебрегнем лица, които наистина са застрашени от преследвани, изтезания и, и, и заплашени за живота си в родните си страни. Всички държави членки трябва да засвидетелстват солидарността си, прочен по отношение на граничните страни, като Италия и Гърция. Това е изключително важно положение. И трябва да се действа бързо. Трябва бързо да бъдат преразпределени лицата търсещи убежище, както и мигрантите и бежанците във всички държави членки по един справедлив начин. Не е възможно едни държави членки да бъдат добри самаряни, а други да обръщат гръб, да не ги е еня, да не, да не приемат почти никого на националната си територия. Държавите членки, които дават убежище, не могат да действат единствено по своя е, преценка на добра воля, така да се каже, и да чакат някой да им помогне. Това не може да става по, по е, е, суверенната преценка на всяка отделна държава членка. Трябва да има някаква обща процедура. Благодаря. Други желаещи да вземат думата? Не виждам. В такъв случай позволете ми да ви напомня срока. Крайен срок за изменение и допълнение тук в нашата комисия 3 е март. Е, вероятно ще гласуваме по-нататък по текста, по становището на 10-11 април. Можем сега да се върнем на 15-та точка от дневния ред. Господин Шолц вече е тук. В проява на е, все по-задълбочените отношения между ЕС и Монголия и в признание на демократизацията на Монголия, е, почти безпредседентна в региона, е, през 2014 година бе сключено споразумение за партньорство и сътрудничество. Парламента в Страсбург по-миналата седмица прие резолюция по този въпрос. Днес ще разменим мнения по отношение на допълнителен протокол към споразумението. Давам думата на докладчика Шолц. Благодаря ви още веднъж, господин председател. Благодаря ви за проявеното разбиране е, да ме изчакате. Е, имах е, други ангажименти в Комисията по външната политика. Едва ли има какво да добавя обаче, господин председател, към вече казаното от вас. След успешно приетата позиция на Европейския парламент по отношение на споразумението за партньорство и сътрудничество на миналата ни Страсбургска сесия. Сега следва да дадем възможност и на Харватия, като отскоро присъединила се към Европейския съюз държава членка, да се присъедини към споразумението за партньорство с Монголия. Е, нещата съответстват с обичайната процедура и няма противоречие с съответната позиция на съвета. Благодаря. Благодаря. Колеги от другите политически групи желаят ли да коментират? Не виждам. Нито докладчиците в сянка. Крайен срок за изменения и допълнения 3 март по обед. Вотът тук или на 20 или на 21 март, а в пленарната зала по време на майската сесия. Благодаря ви. Така стигаме до точка 17. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Става дума за проекто становище на нашата комисия относно изменение и допълнение на финансовите правила за общия бюджет, за други думи така наречения финансов регламент. Разбира се, материята е експертна, доста сложна, но е от значение и за нашата комисия, тъй като правилника за финансиране нерядко определя бързодействието на Съюза във външнополитическата област. Защото ние приветстваме целите, които преследва изменението и допълнението в посока към повече гъвкавост и упростяване на режима, мога ли да поканя господин Кристя, докладчик, да ни запознае със своето становище. Благодаря. Правомощите на нашата комисия в случая са ограничени, но както вие основателно подчертахте, господин председател, въпросът е все така от сериозно значение, защото изменението на финансовите правила засяга пряко е, ефикасността и, и бързодействието на, на, на Съюза във външните му отношения. Защото наистина става въпрос за е, изчистване на известна вътрешна противоречивост, даване на по-голяма гъвкавост и простота в управлението на бюджета. И това са приоритети, които, разбира се, ние споделяме. Всички сме на мнението. Предполагам, че правилата следва да се упростят, а управлението на бюджета да стане по-гъвкаво. И толкова по-важно е това в областта на външните отношения на Съюз. Но е, простотата и гъвкавостта във всеки случай не би следвало да накърняват първо принципите и ценностите на Съюза, на второ място прозрачността и отчетността, както и ролята на Европейския парламент, що се отнася до контрола му върху специфичните цели и инструменти от финансов характер. Сега, какво е от политическо значение за нас в случая? На какво трябва да обърне внимание? Първо, външните финансови инструменти. Става въпрос за всякакви споразумения за партньорство. Трябва да изясним разпоредбите за така наречения амортисьор или буфер за гъвкавост. Е, става въпрос фактически за неразпределени и неосвоени средства, които би трябвало да се пренасят за следващи периоди. И вече въпроса за това как и, и, и, и на къде се преразпределят средствата. На второ място въпроса за доверителните фондове. Въпросът е от значение за прозрачността и счетоводната отчетност. Тези доверителни фондове могат да имат своя смисъл в определени случаи, но пораждат и някои важни въпроси, и особено за ролята на Европейския парламент. И най-сетне обществените поръчки в е, външнополитическата област. Спецификата на тази област предполага някои особени процедурни правила в е, областта на обществените поръчки. Ние предлагаме промени в това отношение. Днес започва работата ни, колеги, по въпроса. Това, това са първите стъпки и аз се надявам проектът е, вече да, да, да, да е достатъчно добра основа за вашия размисъл, колеги. Що се отнася до по-нататъчната насока и приоритети? С това бих приключил, господин председател, и се надявам да получа вашите отзиви и принос. Thank you, Vice Chair, for your presentation. And now I would like to give the floor to colleagues and the first... Благодаря. Сега давам думата на колегите. Господин Прева да е първият, който ще се казва, Благодаря, господин председател тъй като разглеждаме преразглеждане на правилата, които се отнасят до общия бюджет на Съюза, искам да спомена нещо, което е мнението на член на нашата комисия. Много важно е да обърнем внимание на този въпрос. В нашата комисия пък и аз самия, като бивш докладчик по бюджетната рамка, аз е, е, многократно съм е, обръщал внимание на въпрос за гъв... преразлежато някои правила, които да бъдат по-гъвкави и се радвам, че комисията е, отчита този въпрос за гъвкавостта в е, е, своята работа. Няма ли наистина възможност и повече пространство, за да можем да реагираме достатъчно гъвкаво и ефективно. Съмнявам се обаче, че това може да стане, като се базираме върху ресурсите на страните кандидатки и е, страните по е, съседство, съседните страни. Трябва да имаме предвид, че ни трябват средства и за решаване на е, потенциални, на възможни бъдещи кризи. Оттам и необходимостта от гъвкавост, като същевременно трябва да се запази нивото на ангажираност на страните Е, бих искал да привлека вниманието ви към е, е спортна, е, е, становището на сметната палата. не би трябвало да се осложняват правилата защото това води до увеличаване процента на грешка. Наистина трябва да обърнем внимание и на поверителните, доверителните фондове. би трябвало наистина да е, видим, да отчетем успех на сегашните фондове, преди да е, се впуснем в е, създаването на нови и благодаря на колегите за направените изменения. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Бреда. Сега госпожа Люзинг. Благодаря. Трябва да призная, че не съм изчела 250-те, е, не съм работила задълбочено по тези 250 е, граници, е, страници от доклада, но благодаря на докладчика за направените предложения. Някои от тях е, можем да подкрепим, както например гъвкавостта при разходите е, е, във връзка с външните финансови инструменти. Там подкрепяме вашата оценка, колкото до парламентарния контрол върху доверителните фондове също, като можем да последваме вашата позиция но а, малко критично се отнасяме към общата ви, е, общата оценка на е, доверителните фондове е, преди всичко African Peace, е, Африканския мир, е, този фонд. Е, имам предвид, тук става дума за финансиране на военно обучение и мисля, че този доверителен фонд трябва да бъде, да отпадне. Колкото до парламентарния контрол на тези фондове, той не е гарантиран по никакъв начин и е, предложението ви в доклада не би променило това положение. Трябва да видим дали не е възможно малко по-конкретно да се подходи към въпроса. Колкото до е, е, е, цивилната, гражданската е, политика, мисля, че в тази връзка използването на, дамата, на, на, на понятието граждански, когато става дума за обучение на жандармерия, с граждански средства, според нас това предполага най-малко полувоенни е, средства или формации. Е, така че е, тук не може 100% да се говори за граждански формирования. И е, разбира се, е, ще ви е, предложим евентуални изменения, предложения за изменения. Благодаря. Други желаещи желаящи за изказвания има ли? Няма. В такъв случай да обявя, че крайният срок за измененията ще е 14 март, 12 часа на обяд. Гласуването в АФЕТ ще стане вероятно след това на 11 април. Благодаря. Сега стигаме до 18 точка актуална информация за посещението на делегация на Комисията по външни работи в Индия миналата седмица, 21-24 февруари. Е, тази е, мисия в Индия миналата седмица, в нея участваха шестима, господин Кристиан е, Преда, Илиана Зовко, Нина Гел, Юлайнен и господин Урмас пеят Господин Башия, който трябваше да се присъедини към групата, не получи на време, своевременно индийска виза. Съжалявам много за това. Дадах е, го да се разбере и пред нашите индийски е, партньори. Е, това посещение беше е, като последваща стъпка след е, е, решенията в Брюксел миналата седмица за задълбочаване на парламентарното изваление на достаните връзки. Тази постоянна делегация за Индия, пък и Комисията по вътрешния пазар, избрати паралелни делегации в Индия е, като по този начин бе обхванат широк е, диапазон от е, теми и чрез множество срещи с наши партньори. Мисля, че е, нашата делегация, делегацията на, на АФЕД, проведе ползатворни, понякога доста трудни преговори с, на най-високо равнище в е, е, Индия с е, Европейския парламент, дипломатическия корпус, гражданско, представители на гражданското общество на високо ниво на правителството, както и с представители на мозъчни тръстове. Не всичките ни молби за срещи бяха удовлетворени, въпреки това възможности за, възможност за среща с председателя на Комисията по външни въпроси, дела в, към Индийския парламент, както и други представители на комисията, националния съветник по, съветник по националната сигурност. С него разговаряхме господин Панагария, заместник председател на правителствената институция по промени в е, държавата е, срещнахме също, както и индийския министр за е, децата и за жените и развитие на децата. Засегнахме редица проблеми, включително тези, които бяха повод на диалога ли миналата година среща на върха между Индия и Европейския съюз. Е, обърнахме особено внимание на засиления, задълбочения политически диалог по важни, е, по въпроси от взимен интерес или е, проблеми от взимен интерес, както Русия, например. Също така въпроси свързани с мира, сигурността и сътрудничеството. Говорихме за борба с тероризма, неразпространение на оръжие за масово унищожение, киберсигурност, борба с пиратството, както и развитие и на правата на човека включително помощ от Европейския съюз. Всъщност, резултатите, констатациите за емисия ще влезат в доклада на господин Преда за Индия, за госпожа Преда, която, доклад, който се готви в момента. В разговорите ни и на пресконференция също ние казахме, дадахме да се разбере, че бихме искали 2017 тази година да се проведе поредната двустранна среща на високо равнище, този път в Индия, във втората половина на годината, но много бихме искали, разбира се, в това отношение да се направи, да се предприеме стъпка напред в, по двустранното споразумение, търговско споразумение, по което отдавна се работи. Следващата мисия на АФЕД ще бъде в съседен на Индия Пакистан от 17-21 април. Е, всички политически групи ще бъдат информирани за това, когато вече точната програма бъде готова. Това е от мен. А сега ще дам думата на другите участници в мисията. Е, господин Кристиан Преда има думата преди всичко, е, преди другите. Благодаря, господин председател. Както е, току-що ни казахте, миналата седмица бяхме в Нью Дели. Посещението беше излезе много различно от това, което си представяхме предварително. А именно, е, предвид моя опит е, в Комисията по външни работи, е, това беше най-лошото посещение, което сме правили през последните години. Както току-що ви казахме, Имахме разговор с представителя на Комисията по външни въпроси е, на Индийския е, камера на представителите. Срещахме се и с министри, и с е, високо поставни, отговорни лица, политици в Индия и Имахме също така среща с е, е, съветника по национална сигурност към правителството. но никой от е, тях не работи за Министерство на външните работи. Ние не можахме да се е, проведем среща и с председателя на парламента, както бяхме поискали. Не бяхме прияти от е, е премиера преди посещението е, бяхме го включили в програмата и е, бяхме заявили е, такава, желание за такава среща. Просто се оказа, че той е, отсъства в момента, била извън е, държавата. Сега наистина това е нещо, което не може да се предвиди е, външния министр. Е, има предвидено посещение е, и е, той е, не може да се съобрази непременно с нашето посещение. Е, той е но не е само това причината. Лошото е, че той не искаше просто да, ни, да се срещне с нас. Е, за мен и е, това ни бе казано от е, посолството на Индия в Брюксел. За мен това е доста неприятен е, така знак за двустранните отношения, т.е. никакъв е, високопоставено лице, никакъв човек на ръководен пост в Министерство външните работи да не е в състояние да се срещне с нас за някои от е, тях беше ясно, че са на, на държавата в момента. И мисля, че извода от това е, че не трябва да се тръгва преди да има потвър... яс, твърдо ясно потвърждение за такива срещи, защото е, наистина е, това е доста разочароващо. Е, това е официалната, формалната страна на, на е, посещенията. Друга, друг важен аспект в тази, в тази връзка е, че констатирахме доста така сдържаност и не, не, не, от тяхна страна и е, съпротива по отношение на нашата принципна позиция, а именно нашия е, така ударение, което ние поставяме върху правата на човека. нашите партньори в Индия бяха доста подразнени от е, това, което им казахме, включително и на пресконференция. Е, всъщност ние говорихме е, за неща, които са, са познати на всички. Именно наблегнахме на врата на човека. Това е нещо, което ужасно ги подразни и казаха, че това не е тема на стратегическото ни партньорство. Но аз не мога да си представя, че една такава комисия е, проявява е, така незаинтересованост е, по е, този въпрос, е, въпрос за сигурността и правата на човека. Човек не може да си затвори очите и да пренебрегне въпросите, свързани с правата на човека. Е, и нашите разговори с комисията, е, в разговорите ни с комисията по външни въпроси, този въпрос не бе поставен, защото е, ни е, казаха, че това е вътрешно-политически въпрос и ние нямаме там, не бива да се месим в тези неща по темата връзките с Русия, също се забелязаха сериозни различия, както и по връзките ни с, САЩ. За нашите индийски партньори, е, тези с които успяхме всъщност да се видим, връзките с Русия и санкциите срещу Русия е, са проблем за Индия. Те е, е за тях е, нашите връзки е, с е, Китай са една тема, към която проявяват така, са доста сдържани, защото връзките между Китай и, и, и, и Индия са доста тесни. Всъщност те съзират там доста опасност за, за Индия. От друга страна, това подхранва конфликта между Индия и Пакистан всичките наши идеи за развитие на едни здрави връзки между Европейски Европейския съюз и Индия, поне това е моето усещане, е моят прочит, не бяха възприяти от нашите партньори е, и не, нашите партньори не гледаха на тях, е, според мен, като е, приоритетни такива. Благодаря за вниманието ви. Това беше моето впечатление от посещението. Благодаря, господин Преда. В Германия казваме чаща или наполовина пълна, или наполовина празна. И това, което се опитах да кажа много внимателно и дипломатично, вие описахте съвсем директно. Става дума за едни и същи обстоятелства, едно и също пътуване. Благодаря. Йолайнен има думата. Благодаря, господин председател. Кристиан Преда се оплака доста така ясно и красноречиво. Аз няма да го повтарям, е, за, е, само е, ще потвърда това, което каза. Трябва да призная, че за първ път три делегации е, посещават една и съща страна в, три, е, в една седмица, което е доста, може би, е натоварило нашите партньори. Е, е, може би при нас трябваше да, може би ние трябваше по-добре да координираме работата на тези три делегации в Индия и може би трябваше да така избрем друг, е, е, друг срок и време за посещенията, което да доведе до оптимален резултат от посещението. Кристиан Преда, всъщност, аз ще почна от там, откъдето той спря е, стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, към което се стремим. Винаги сме се стремили. В някои от разговорите е, се чу, че е, няма такова стратегическо партньорство, тъй като липсва субстанцията за такова партньорство. И в същност, в геостратегически план, Индия се вълнува много от въпросите със сигурността. Това е една тема, която ги занимава много сериозно по отношение на Пакистан и на Китай. И Европейския съюз е, по въпроси, обаче по въпросите на сигурността на Индия не може да направи кой знае какво. Е, е, така че в крайна сметка ние не можем да бъдем техен стратегически партньор по, по отношение на, на сигурността и може би те ще погледат към Америка, за да видят дали оттам няма да получат подкрепа и с новия президент ще проведат разговор. Сега има афинитет между, към Русия сред индийския елит и тази така много силна сдържаност, която стана дума за Украина и за Путин, пролича. От друга страна, в този е, свят, в който се увеличават, се е, размножават диктаторските, автократните, автократичните е, режими, е, наистина е, е, става въпроса за демокрацията и какво представлява демокрациите е, по-актуален. Е, Индия и Япония, например, е, би трябвало като демокрации да работят заедно, за да неутрализират е, опасности от е, други е, страни страни. Тук вече влизат теми като свобода на медиите е, и други. В това отношение Европейски съюз е един добър партньор, е, би могъл да бъде добър партньор на Индия, тъй като тук е, ние сме съюз на, на демокрации. Е, и наистина малко е, по въпросите за правата на човека. Е, стана ясно, че Индия наистина е страна, която има много, е, една многолика е, страна. И в нея много бързо да се променят настроените, да се създадат антинационални настроения. Ако някой в медиите се опита да отправи някаква критика, той бива квалифициран като антинационален или така човек, който работи срещу интересите на нацията. Това е една така тенденция, която е доста забележима в последно време в медиите. Е, Пакистан, е, чухме оплакването на Индия, че Европейския съюз не взема достатъчно твърда позиция по отношение на, на, на Пакистан, че има колеблива и несигурна позиция. Може би не е далеч от истината това и че Пакистан все още е, има съответния GSP плюс, е, е, макар че няма е, права на човека биват сериозно нарушавани там, докато Индия, на Индия не получава този плюс и по този въпрос така има известна неяснота. Стана дума и за търговското споразумение доста е, сме далеч от е, подписването му. Сегашното правителство на Муди е, настоява за инвестиции в Индия, разбира се, обаче и съответно доста натиск в тази посока се оказва преговорите за такова споразумение и мисля, че това ще създаде проблеми в е, разговорите в последствено бъдеще. Делегацията е, е, посещението бе доста окастрено, след като отпадна Мумбай, с два дни бе съкратено, така че и дискусиите бяха доста съкратени. Благодаря, господин председател, ви бяхте чудесен водещ на тази делегация. Благодаря на колегата за този брилянтен анализ и е, описанието ни на, на това, което постигнахме там. Е, аз също мога да кажа, че е, това посещение мога да определя като чашата бе полупълна моето е, впечатление, е, както каза и колегата Юлайнен, наистина не беше много е, лесно да получим желаните средства, срещи. Сега верно, че в оправдание на индийската страна е факта, че три делегации паралелно посещиха страната им и това ги е затруднило, а сега следващата тема. Господин Башир не можа да пристигне заради проблеми с визата. Заповядайте. Да, аз определено исках да дойда с вас и бях много разочарован от това, че не можах да получа виза. Подозирах, че това ще се случи, обаче нямаше причина да не ми се издава виза колеги, които подадоха заявления за виза след мен, реално я получиха. Така че остава си въпроса, защо аз не получих. Господин Преда, ако може да оставите господин Башир да се изкаже. От някои страни има нужда да се получи виза, това е. Да, Това, което чух от колеги, които са поддържали е, връзка с е, негово превъзходителство посланника, това е било, защото съм се изказал за нарушаване, на, на случая на нарушаване на човешките права в Кашмир. Затова ми е отказана виза. Но като еври, евродепутат, който идва от район, където има много избиратели от Кашмир в Йоркшир, мой дълг е да представям техните сентименти и няма и един момент, в който някой нещо да не ми говори за непрекъснатите нарушения на човешките права в Кашмир. Използването на, примерно, обстрелване с съчми. Стотици хора са изгубили зрението си от това. Има хиляди на ранени, има хора в, хвърлени в затвора. Не се позволява изобщо да се правят посещения в този район. Ако поискате да отидете в Кашмир, няма да ви разрешат. не е искало да организира визита и не му е било разрешено. Нормално ли е страна, която смята, че е водеща демокрация в света – да прави подобни нарушения на човешките права. Не е ли редно тя да отговаря за това? Не е ли редно Европейския парламент да, да чуе тези становища, да изиска данни за това, когато един парламентарист иска нещо подобно, след това получава отказ за виза. И, мой, и с мои колеги се е случвало това. Аз е, лично не ви критикувам за това, че вие отидохте там, но считам, че тази постъпка на индийските власти е абсолютно предумишлена. И освен това, е, ако беше казано по-рано, че нямаше да получа виза, съм сигурен, че вие щяхте да възразите и щяхте да се замислите дали да отидете или не. Аз съм за това да имаме търговски споразумения с други страни, нямам нищо против, но когато се прави, трябва да се отчитат и е, положението с човешките права. Това коментира и колегата Преда. Те трябва да бъдат е, едни от основните съображения при изключване на търговски споразумения. И Както се казва тук в комуникето, че председателя подчертава необходимото да се развива сътрудничеството между Европарламента и Индийския парламент, особено посредством визити, тогава една подобна визита като моята не би следвало да бъде възпрепятствана. После доклада за политическите отношения между ЕС и Индия, изготвен от комисията. Мисля, че в този доклад трябва да се съдържа упоменаване за моя отказ на виза и ние трябва да можем да изразим своите безпокойства за това, че там се нарушават човешките права. Благодаря, колега. Да, ние Обърнахме внимание на нашите събеседници в е, Индия, че ще е добре да има група за дружба между техния парламент и Европейския съюз. Да също така отправихме покана за посещение. За момента пътува май само председателя на парламента. И да, господин Башир, абсолютно сме неудовлетворени от това, че не бе обработена заявката ви за виза на време, независимо какви са причините. Госпожа Совко има думата след това и госпожа Гел. Благодаря. Първо, благодаря за дипломацията на практика, на която бяхме свидетели в Индия, като се има предвид, че никак не беше лесно при обстоятелствата, с които се сблъскахме в това толкова интересно пътуване. искахме да установим каква е геополитическата позиция на Индия и как ние се съотнасяме с тях. За нас посещението беше много информативно. Поздравявам и посланникът на Европейския съюз, там който бе отличен. Домакин направи всичко възможно, като се има предвид, че едновременно там имаше три делегации. А, също е, отговарящия за отношенията е, за Европа в тяхното външното министерство в момента е напускал. Ние се срещнахме обаче с а, хора, които са от определящите позициите в а, външното им министерство. Чухме тяхните становища за стратегията, за предизвикателствата, пред които е изправена Индия. Но съм съгласна с колегата Преда в настояването му, че спазването на човешките права трябва да бъдат приоритет на Европейския парламент. Добре, обаче да чуем и другите, другата страна. Може би те имат нужда още малко така да бъдат информирани и да е ясно какво означава това за тях. Това е безпомената от нашите събеседници, когато разговаряхме. За мен визитата беше много интересна, много ползотворна и трябва да имаме предвид, че приоритетите на Индия не съвпадат с нашите. Затова смятам, че използвахме тези два дни в е, пълна мяра. Благодаря. Thank you. And finally, Нина Гел. Нина Гел. Благодаря, господин председател. Нека първо да отбележа колко отлично водихте делегацията, господин председател. Имаше, да, някои неудачни моменти. Аз всъщност участвах в две делегации в този момент и моят опит бе много положителен. За нещастие ние не се организирахме да комбинираме тези две делегации. Първо, е, в първия делегацията за Индия на Европейския парламент се срещна с четирима министри индийски и те коментираха, че за Европейския парламент е, е имало също уредени срещи на, прави... на високо правителствено ниво. Общо 20 са били те за трите делегации, така че не смятам, че е имало някакъв опит да бъде пренебрегнат Европейския парламент. А, делегацията на парламентарната комисия за външни работи на Европейския парламент се срещна реално с съответната комисия – Имаше, т.е. Е, ако вие не сте се срещнали, имаше организирана такава дискусия. Те ни поканиха и на обед. Пресата отрази изключително, може би цяла седмица се говореше. Е, не мисля, че някога Европейския парламент е бил обект на толкова внимание в Индия. И, и електронните медии, и телевизията, финансовите вестници, е, онлайн, всичко бе отразено. Е, сега разбирам, че се чувствате неудовлетворени относно срещата с министър-председателя, но мисля, че много ясно ни беше казано, че е, става дума за ключов момент в изборите и тогава вече такива срещи никак не е сигурно, че могат да се организират. Смятам, че трябва да си извлечем полки. Първо, че трябва да се появим в тази страна, да постоим малко там и тогава да почнем с пресконференциите, чак след, в края на посещението, а не в начало. Също така трябва да се опитаме в бъдеще да не изпращаме едновременно толкова много делегации, защото на тях не им е ясно каква е разликата и действително се получи огромно объркване за това кой с кого трябва да се среща. Това за мен е важно. И по въпроса на случая с господин Башир. Да, определено е за съжаление този факт, аз нямах нужда от виза и други колеги нямаха нужда от виза и за това искам да обърна внимание. Примерно в миналото колега, които идват, а, които идват от страни, където се иска виза и се е изказвал по отношение на Кашмир, са получавали виза. Господин Карим, примерно, е пример, така че не знам дали трябва да се персонализира в момента случилото се. Сега, да, так, такъв е случай, че, но просто имаше депутати, които нямаха нужда от виза, поне аз бях от тях. Както и да е, според мен е, трябва да гледаме към положителното. Това, което аз е, усетих, бе реално много повече топли думи е, за Европейския съюз, за Европейския парламент, желание да си сътрудничим. И не би следвало един инцидент да заоблачава нашите взаимоотношения. Трябва да продължаваме е, с е, така поглед към общата картина и да изграждаме стратегически партньорства. Thank you. No more speakers on the list. I would like to thank Други заявки за изказване няма. Благодаря на госпожа Совко и госпожа Хил за положителното представяне на визитата. Да, да, безспорно имаше какво да се критикува, но нека първо да благодаря на всички представители на индийските власти, които бяха готови да си сътрудничим. Благодарим на делегацията на Европейския съюз, на колегите от секретарията на АФЕД. Някои от е, е, темите обаче, които бяха е, повдигнати днес, трябва да бъдат отчетени при организирането на следващата ни визита в Пакистан. Във всички случаи съвета да се комуникира с пресата в края на визитата, не в началото, е много добър. Но имаше някои обстоятелства, които не можеха да бъдат избегнати. Благодаря, с което можем да приключим тази точка. Тоест, нашето заседание на комисията приключва и след малко ще започнем при закрити врата заседание.